Той се смята протоколът за прият. Получил съм позиция на съвета за регламента за взаимопомощ между административните органи на държавите членки. Регламент също така. Всички те ще бъдат записани в протокола на днешното заседание. Тримесечният срок е от утре, 10 юли 15 година. Първата точка от дневния ред днес